So, dear colleagues, welcome. И така, драги колеги, добре дошли на това заседание. Това е, е сесия, организирана от е, Комисията по економически е, въпроси. Не мисля, че има нужда от обширно встъпление. Започваме по същество. Всички знаете правилата, знаете как да вземате думата. Днес ще обсъждаме две теми. Ще се опитам да отпусна на всички достатъчно време за изказване и ще се постарая времето да се разпредели поравно между двете теми данъчното облагане и банковия съюз. Започваме с данъчните политики и борбата с изпирането на пари. Това е нещо, което ние в Европейския парламент считаме за приоритет. Създали сме дори специализирана комисия по темата, така наречената TAX 3 Сигурен съм, че сте запознати всички с нея. Ще чуем повече и за техните дейности, за а, разследванията им и така нататък. Доста проучвателна работа и законодателна работа сме свършили а, през годините директивите за също а, изпиране на пари 4 и 5 и други законодателни досиета. В момента работим по триалози, които да засилят ролята на Европейския банков орган – това също е изключително важно. По други въпроси, свързани с данъчното облагане, също работим, но както знаете има изискване за единодушие в съвета по отношение на данъчното облагане в цифровата економика има интересни становища. По други теми също ще чуете от самите докладчици повече по тези теми. Аз ще замълча тук и ще дам думата на един от моите съпредседатели. Господин Янко е това, който ще говори от името на Румънския парламент. Благодаря, драги колеги, скъпи приятели. За мен е действително чест да бъда съпредседател на това заседание. Нека споделя нещо с вас. То е от мен е за изключителна, а, с изключителна важност. Всички вие сте наясно с това какво се случва по света. И всички знаем, че нещата не могат да продължат по този начин. Това не е устойчиво. Предстоят ни изключително сериозни предизвикателства. Ако а, желаем да се преборим с тях, то трябва да ги разделим на три а, основни части сигурността, борбата с промените на климата и третата област социалното неравенство. Както виждате, живеем в сложен свят, където равновесието е изключително крехко. Има много фактори, които влияят на това равновесие. По-голямата част са обективни такива. Например, регионални конфликти, цените на петрола, терористични атаки. Има обаче и субективни фактори. Именно тях ще обсъждаме днес. Бих искал да ви провокирам да променим отношенията си. Да бъдем прагматични, да бъдем реалисти. Вече две десетилетия мисля за този феномен и а, считам, че съществува един парадокс. Какъв е този парадокс? Колкото по-успешно е едно явление, толкова по-малко ефективно изглежда то. Защо се получава така? Обръщам се към вас, за да помислите по този въпрос. Изпирането на пари, данъчните измами, укриването на данъци и избягването на данъци са все координати на света и неговия морал. Днес парите а, и състоянието на един човек са негови характеристики, но моралът е страда, той бива захвърлен на букука. Данъчните измами и укриването на данъци ще продължат да бъдат израз, симптом на този нисък морал. И още един цитат. Онези с нисък морал ще продължат да погубят себе си и останалите. И така, как бихме могли да се обясним? Феномени като панамските досиета, люксембургските досиета и така нататък. С загуба на морални ценности в нашето общество. От предходната сесия научихме едно нещо. Предстоят ни много трудности по отношение на социалните ни индикатори, на заетостта. финансовия риск. Има обаче определени е, лица, които са част от нашето семейство, като например мултинационалните компании, банките, финансовите системи, финансовите консултанти. Те имат своята роля. <clears throat> И ако погледнем дори само в мултинационалните компании, ще разберем, че на тях се дължат изчезващи 60 милиарда на година. Как да се справим с тези трудности? Може би част от решението ще можем да обсъдим днес. Ще спра да говоря тук. Надявам се, че успях да ви провокирам. Ще дам думата на моя съпредседател, за да предаде думата по-нататък. Благодаря за вашето изключително послание. А, сега думата има господин Езек, председател на комисия ТАКС-3. Добър ден, колеги. Както знаете и както чухме, има много скандали в сферата на данъчното облагане и прането на парите. И техния брой не намалява. и те засягат редица държави някои важни финансови институции в Европейския съюз. Изслушванията в нашата комисия и мисиите, които провеждаме, имат за цел да разкриват злоупотреби и системни пороци. Лимита на сегашната рамка на Съюза за борба с прането на парите и данъчните избягания и укриването на данъци. Работата на комисията Tax 3 и ЕКОН са взаимно допълващи се. Констациите от едната комисия спомага законодателната дейност на другата. При последните два прегледа на директивата за борба с прането на пари, в които участвах, винаги парламента е искал по-категорични мерки за борба с прането на парите и финансирането на тероризма редица държави членки даваха крачка назад същевременно. Ето защо законодателният процес се движи стъпка по стъпка и в някои случаи двигателя са скандалите. Също така разработването и прилагането на директивата срещу парите на пари варира сериозно между отделните държави членки, което буди притеснение. Ето защо приветствам подобна дискусия с националните парламенти днес. Също така, е много важно да постигнем напредък по дигиталното данъчно облагане, защото сегашният данъчен режим не обхваща достатъчно добре новите стопански модели, най-вече тези, които почиват на дигитални технологии, което не е справедливо за единия пазар. И в по-общ план справедливото данъчно облагане като цяло е един от устоите на черпене на по-големи ползи от глобализацията. Така че държавите членки за пореден път е, не са в час и не могат да намерят общо решение. Скъпи колеги, дискусията е много своевременна. Специалната комисия ТАКС-3 ще приеме окончателния си доклад идната седмица. Ето защо много се радвам, че тук е господин Епе Кофот, един от двата съдокладчици. докладчици в комисията такстри, 3 който след малко ще представи основните констатации и препоръки на тази комисия. Също така искам да приветствам с добре дошъл господин Валер Мутарлие, директор в Генерална дирекция данъчно облагане към Европейската комисия, който ще представи задачите и текущите инициативи на комисията в сферата на данъчното облагане. Господин Муталие, заповядайте, имате думата, господин генерален директор. Мерси боку. Euh, благодаря, господа са председатели, дами и господа. Много се радвам, че съм тук днес сред вас. Най-напред искам да благодаря на Европейският парламент за неговата подкрепа по време на целия този мандат. Ние редовно поддържаме контакти, обменяме мисли с комисията ЕКОН и с специалната комисия ТАКСЕ и комисията за Панама. Както председателят го посочи, всички работихме опорито по този въпрос, за да имаме едно справедливо данъчно облагане. В такива събрания като сегашното, имаме преки контакти за нас. Те са много важни, не само за да обясним нашата позиция, но нещо повече. За да чуем гласа на избраните депутати, гласа на нашите страни членки. По време на комисията Юнкер, комисар Москевиси очерта 14 предложения за справедливо данъчно облагане, от които 8 за борба с е, данъчното избягване и оптимизирането на данъчното облагане. В тази област е, борбата е да се борим срещу измамите и избягването на данъчното облагане. Има три стълба, на които се опират тези предложения. Първият това е прозрачността, данъчната прозрачност. Премахнахме данъчната банковата тайна е, и спомогнахме за обмената между страните членки. Днес информацията, необходимата информация автоматично се обменя съгласно фискалните споразумения, данъците, с които се облагат предприятията и също така опитите за избягване на данъчното облагане. Много важно е, че това законодателство трябва да бъде правилно е, транспонирано в законодателствата на страните членки. Ако като разполагаме с по-добра информация, всяка страна членка днес може да предлага, предлага своя собствен избор а, в данъчното законодателство. А, значи, тук също влиза и а, усиления диалог с трети страни. Фронтално атакувахме този проблем и, и министрите на, на финансите ще преразгледат а, документа, който се отнася до това едната седмица. Трябва по-добро сътрудничество в данъчното облагане с а, третите страни. За това а, имаме тясно сътрудничеството с ЕДЕ, е, не, стандартите, за да могат да имаме покритие на целият най-широк географски район. Това са нормите, които бяха оповестени от Европейския съюз през 2016 година в областта на данъчното облагане. Днес, на базата на нашата позиция от миналия март, работим за ревизиране на правилата за предприятията, говорим на трудните въпроси за данъчното облагане на доходите на предприятията. Третият стълб на нашата дейност това е модернизирането на европейските данъчни правила. Принцип на главната част на тази модернизация това е ДДС, с нашите предлагане за дефинитивен режим, за да може да се сложи край на 50 милиарда данъчни измами в Европейския съюз. И данъчното облагане на предприятията, това е един проект, другите докладчици ще ви кажат скоро за това което дава възможност на предприятията да работят по-лесно в общия единен пазар. Също така необходимо е да се поведе временен данък върху цифровите платформи. А значи това са вече от няколко месеца тези предложения са на, в съвета, но няма а, напредък. Това са ограниченията, в рамки, чието рамки трябва да работим. За да заключа, ще кажа. комисията е, е, е, се опита да се бори с тези предприятия, като използва преходната клауза за гласуване с квалифицирано мнозинство. Искаме да ускорим процесът на работата по това досие за борбата срещу данъчните измами и данъчното избягване. Като същевременно смятаме, че националните парламенти трябва да имат поглед върху това, което става. Моля, продължете в вашите страни този дебат и очакваме вашите отзиви от страните членки. Господа съпредседатели, дами и господа депутати, благодаря ви за вашето присъствие и съм на разположение за отговор на въпроси. Благодаря. А сега от комисията Клан Роберта Черути. Благодаря. А сега думата е има господин Дариус Розати от НП. Той е докладчик по цифровото данъчно облагане. Благодаря, господин председател. Колеги, приятели от националните парламенти, нека да започна с едно изявление. То е политическо по своя характер – Този парламент е приел ангажимента си по отношение на борбата с данъчните измами, укриването на данъци и прането на пари изключително сериозно. От самото начало на мандата това е начало на дневния ред. Непрекъснато подкрепяме а, най-различни законодателни а, инициативи, които получаваме от а, Европейската комисия, както вече стана дума, приехме немалък брой законодателни а, норми, които а, касаят координацията между държавите членки в данъчното облагане. Те вече имат задължителен характер. Ние подкрепихме също така законодателни актове – които увеличават и административното сътрудничество между държавите членки по данъчни въпроси. Активни сме също така и по отношение на прилагането на документите, свързани с борбата с изпирането на пари. Въпреки това обаче, резултатите не са впечатляващи смятам, че в рамката има доста пропуски и вратички. Наблюдавам работата на комисиите в Европейския парламент и от тях става ясно, че действително има доста пропуски в, семейство, в, в системата. Особено по отношение на борбата с изпирането на пари. Тя не работи както би трябвало. Така да се каже, тече от всякъде. Няколко скандала вече бяха споменати на това заседание от страна на съпредседателя панамските, бахамските досиета, футболните досиета и много други доказват това. Много усилия полагаме и въпреки всичко системата допуска огромен брой случаи на укриване на данъци и данъчни измами и спиране на пари. Една от конкретните области, в които става дума за не особено справедливо данъчно облагване, това е сферата на цифровите услуги. Те са нов, ново явление и не са обхванати адекватно от настоящото законодателство. Защо? Поради глобализацията, светкавечните световни промени и а, други тенденции, които отвориха вратите за нови начини за укриване на данъци. Погледнете и какво се случва с ДДС. Само в Европейския съюз има достатъчно вратички и начини той да бъде избегнат. По цифровото данъчно облагане обаче има по-конкретни и много специфични предизвикателства. Един стандартен подход към данъчното облагане би бил да се облагат приходите на базата на физическото присъствие на една компания. В случая с цифровите компании обаче, ситуацията е друга. Много често няма никакво физическо присъствие в една държава членка на съответната компания, но те все пак предоставят цифрови услуги, въпреки че ги няма там. И така, комисията излезе със следното предложение, за да можем да обхванем и тези приходи и да ги облагаме за да можем да гарантираме, че а, от тези приходи някакъв процент се изплаща на националните а, правителства, е необходимо ново законодателство, конкретно за тази цел. Интернет компании обаче, базирани в трети страни, предоставят услуги в рамките на Европейския съюз, пак казвам, без физическо а, присъствие – това не им пречи да прибират приходи от съответните услуги. И стоеността на, тази, на тези услуги се създава от потребителите, самите граждани на Европейския съюз. По наше мнение, мнение с което са съгласни ОИСР, комисията, съвета, това е съществен пропуск в законодателството и той трябва да се коригира. Какво е предложението на комисията? Две идеи има в тази насока. Нека да а, обобщя първата, по която аз съм докладчик. Тя се базира на предложение да се работи с а, понятието за цифрово присъствие и да се дефинират а, приходите създадени на юрисдикцията на държавата членка, като те са облагаеми на базата на специална система за разпределение на приходи и взимайки предвид, разбира се, печалбите. Предлагат се конкретни критерии за измерване на това цифрово присъствие и те включват броят потребители, които са регистрирани в държава членка, обемът а, на дейност, която се извършва и обемът на приходи от предоставените цифрови услуги. Тези приходи се изчисляват на базата на функционален анализ, който вече доста години се използва и е редовна а, практика, например за разпределение на печалбите и така нататък. Така се изчислява дължимия данък. Това няма да е нов данък, той е просто данък върху корпоративните печалби. Но той ще касае един дял от печалбите, които до момента не са били облагаеми. Искам да приканя представителите на националните правителства да подкрепят тази инициатива, защото на базата на нашия опит ние знаем, че поради принципа на единодушие всичко се свежда до това какво ще реши съвета. Затова, драги колеги, молим за вашата подкрепа. За да може съветът да заеме една по-консервативна позиция, по-строга позиция, която да ни помогне да се справим с цифровите компании и да не лишаваме гражданите от данъците от тези услуги. Напротив, ние искаме те да се насочат към националните правителства, защото тези цифрови услуги трябва да бъдат облагаеми. Благодаря. А сега Епе Кофут от Социалистите и демократите са докладчик под окончателния доклад на комисията ТАКС 3. Има думата. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя всички участници в този форум. Данъчните измами и избягването на данъчни задължения е сериозен проблем в Европа, който достига до 3 трилиона евро годишно. Първият мандат бе прият през март 2018 година. За една година ние работим с две други специални комисии и една анкетна комисия за данъчни измами. Както знаете, мандата започна с скандалите през 2014 година, които доказаха, че някои държави членки предлагат специални данъчни режими за международните корпорации, които им позволяват изкуствено да намаляват данъчната си ставка до 1% което измества данъчни задължения към държавите членки, от държавите членки с високи данъчни режими. Парламента поради това предложи засилване на административно сътрудничество, обмена на информация между държавите членки. Благодарение на бързата реакция и сътрудничеството между парламента, комисията и съвета, Подобни скандали вече не са подоб... възможни, защото се обменя по-подробна данъчна информация. Имаше и панамски досиета, Wikileaks, Paradise Papers, банка Абро и други проблеми. Трудно е да се общи всичко това за 5 минути. Искам да ви обърна внимание на някои заключения, които са особено актуални за националните парламентаристи. Държавите членки не се сътрудничат достатъчно добре, бързо и системно. От LuxLeaks до COMEX до панамските досиета виждаме как органите на държавите членки просто не се сътрудничат. Това струва милиорди евро загуби за бюджета. Скандала с Комекс. В него участваха поне 5 от 55 милиарда данъчни задължения. Бе прият генерален план, в който се посочва как извършителите на тази измама насочват действията си към държавите членки. Измамата продължава години в последствие. и от моята държава, Гданска банк, 200 000 евро са препрани чрез тази банка. Органа за финансов надзор трябва да изчисти въпроса кой носи отговорност. Това се дължи на неточния текст на европейското законодателство, но също и липсата на механизъм за координация на европейско равнище за борба с това явление. Режима за борба с прането на пари е под формата на директиви, а не регламенти, което означава, че те изпълняват различно от държавите членки. И така, имаме единен пазар, свободно движение на капитали, но имаме 28 различни държави за надзор върху банковите операции и движението на капитали, което означава, че има пропуски в системата и се откриват възможности за престъпна дейност. Това не е просто практически административен проблем. Това е нарушение на договорите, както сме записали, които изискват държавите членки да се сътрудничат е, лоялно. Изискванията за единодушие и тайна. Съвета е пречка пред необходимата реформа за борба с данъчните престъпления. Да вземем напред така наречената директива за данъчни спестявания. Тя е предложена за първи път през 1989 година. Минава 20 години преди да бъде приета. Но тогава вече текстът е устарял и е отменен още следващата година. Това се държи на, на искането за единодушие. В директивата се призовава единствено за обмен на информация между държавите и членки за борба с избягването на данъчното облагане. И пак се иска единодушие, което е пагубно, според мен. Това е една опасна смесица от изисквания за единодушие, за тайна в съвета и още повече в работните групи на съвета, както е посочил Европейския омбудсман. Работната група за стопанско данъчно облагане. Там се обсъждат корпоративно-данъчните въпроси най-вече. Ние прозваваме за по-голяма прозрачност в съвета и в работните му групи. Държавите членки трябва да бъдат държани под отговорност за действията си в съвета и начина по който са гласували. Поставя се особен акцент върху парламентарния контрол, върху изпълнителните власти в държавите членки, който е първостепен отговорност на националните парламенти, разбира се. Ако мога да дам един съвет на колегите от националните парламенти, аз самия съм бил депутат в Дания от 1998 до 2014 година. Трябва да проучите какво казва правителството на своите служители в работните групи. Какви указания им дава. И така, ние в момента финализираме работата по окончателния доклад на специалната комисия. Той ще бъде гласуван на 27 февруари и месец по-късно в пленарна зала. Очакваме, независимо от сериозния напредък, Европейския съюз и държавите членки не могат да разкриват, спират и преследват наказателно трансграничните финансови престъпления. Много често случаите се разкриват не от органи на държавите членки, а от лица, подаващи сигнали, разследващи журналисти и даже американски служби. Това трябва да се промени спешно, ако искаме да опазваме интересите на държавите членки в данъчната сфера и да пресечем финансовите престъпления, като данъчните измами и борбата с прането на пари. Това изисква синхронизиран европейски общ подход. Благодаря Франс Михел Бах, член на Комисията по финанси от е, Германския Бундестаг, от групата на НП. Е. Заповядайте. No... Господин председател, уважаеми колеги, е, данъчните измами, данъчното избягване и данъчното облагане на цифровата економика е нещо, за което работим в националните парламенти. Включително и в Комисията по финанси в германския Бундестаг. Направили сме вече немалко по този въпрос. Знаем, разбира се, че Германия има силна економика и която трябва да изиграе своята роля в борбата с изпирането на пари в международен мащаб. Имаме над 30 000 случаи на подозрения за изпиране на пари, които се разследват от нашите органи. Изпирането на пари за всички страни членки е много сериозна заплаха за демокрацията и върховенството на закона. Защото зад него винаги се крие организираната престъпност. Изпирането е, на пари и борбата с организираната престъпност са свързани. Те са едно цяло. Като имаме предвид непрестанните промени и изобретителността на престъпниците, трябва да сме сигурни, че работим своевременно и ефективно. По-добре, отколкото по-рано. Директивата за борбата с избирането на пари вече е, е в своя пети вариант. Тя разчита на сътрудничеството между властите и органите, които работят в тази област. То е особено важно. Международното сътрудничество също е особено важно в борбата с изпирането на пари и финансовата престъпност, дами и господа. Когато става дума за избягване на данъчното облагане и данъчните измами, това е проблем, който се дискутира във всички страни членки. В миналото някои е, страни членки създадаха специални условия за транснационалните компании, нещо, което доведе до окорими резултати. Затова необходима е една единствен, единствена база, консолидирана база за корпоративно данъчно облагане. Общата консолидирана корпоративна таксова основа а, може да вземе предвид и националните характеристики. Цифровата економика, която се развива в Европейския съюз, също може да спомогне тук, трябва да потърсим международни решения на проблема. В други случаи е постигнат успех в тази област. Добре би било, ако страните членки избегнат съблазанта да действат сами в тази област. Да не показват прекалена гостоприемност, както някои страни странки го правят на компании и фирми транснационални, които могат да участват в, в подобни злоупотреби. Трябва да работим заедно. Това въжи особено за малките и средни предприятия, които играят много важна роля в предоставянето на стоки и услуги и също така в осигуряването на заетост. Трябва да сме готови обаче а, да се възползваме от инициията на а, Организацията за сътрудничество и развитие. Как да продължим от тук нататък? Обсъждаме активно този въпрос, но нещо трябва да е съвсем ясно всякакъв опит за облагане на цифровите услуги и стоки, който ще създаде данъчен суверенитет за Брюксел, ще бъде неприемлив за Германия. Данъчното облагане е въпрос на национален суверенитет и трябва да се основава а на правила, прияти от съответните парламенти. Казвам това, защото имам предвид, че се правят опити да се заобиколи принципът за единодушие по въпроса на данъчното облагане. Ние смятаме, че този принцип е необходим. Необходимо е засилено сътрудничество и по-голяма гъвкавост. Данъкът върху финансовите транзакции трябва да се обсъжда в рамките на усилено сътрудничество между страните членки. Вярваме, че не трябва да се изоставя принципът за единодушие. Смятаме, че не това е пътят, е по който трябва, е пътят, по който трябва да вървим. Вярваме, че опитите, които комисията прави да накърни принципа на данъчния суверенитет е израз на прекален централизъм. И аз мятам, че подобен централизъм не води на там, на където трябва да вървим. Благодаря. Благодаря за вашето изложение. Сигурен съм, че не всички споделят това, което току-що ни казахте относно правните основания за данъчното облагане и принципа за единодушие. Но сега ще дам председателството на господин Янко. Колеги, uh, Колеги, искам да помоля всички да си спазват отпуснатото време за изказване, а именно две минути. А, имаме списък с а, желаящи да се изкажат. Ще можем да ви отпуснем 3 минути. Това устройва ли ви? Ако наистина подходите по-прагматично, ще ви ги дадем. И така, започваме. Госпожа Мириане Мико от Естония е първа. Тя има думата. Колеги, изпирането на пари е международно престъпление и именно за това е много важно в Европейския съюз да имаме регламенти, и разпоредби, с които да се борим и които да улесняват сътрудничеството между агенциите. Естонски а, орган а, приключи аферата с банката Данске, но това е добър пример за а, това, че а, понякога борбата с изпирането на пари а, не работи с международно сътрудничество. Трябва да а, улесним нашите агенции, да се приготвим за нови а, рискове, като например свързани с криптовалутите. А, в Естония вече проучваме тези рискове. Имаме а, предложения, които сме внесли. Някои от тези предложения вече бяха обсъдени в парламента, като например изискванията, свързани с криптовалутите. Други, като увеличаването на капацитета за надзор в а, тази сфера, трябва да се доразвият. В Министерството на финансите ние провеждаме оценки на риска и смятаме, че трябва да разгледаме дефиницията за изпиране на пари. Тъй като а, дефиницията за предикатно престъпление по-настоящем пречи понякога в разследването на съответните престъпления, когато те се извършват в трети страни. Готови сме да продължим дискусиите на ниво Европейски съюз и да продължим борбата с изпирането на пари по-ефективно. Благодаря. Втори в списъка е господин Герасимус Бадаурус от Гърция. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. Според информацията разполагаме с 3 минути. Но аз ще получа 5. Искам да акцентирам върху данъчното избягване, укриването на данъци. Това са големи скандали в ущърп на гражданите. Системата на данъчен контрол има редица пропуски в Европейския съюз. Когато държавите членки научат за тези скандали, не правят нищо. Опитват се защитат банките, големите дружества. Данъчните проблеми изискват задълбочено европейско сътрудничество. Трябва да бъдат създадени необходимите механизми. Нуждаем се от повече Европа, не трябва да се връщаме към национални решения единствено. Starbucks, Google и другите скандали, укриването на данъци, данъчните измами, Кумекс, Кумкум са на стоеност поне 55 милиарда евро за хазната. И това е в ущърп на честните данакоплаци, които си плащат своите данъци. Това нарушава доверието на обикновените граждани, тъй като няма равенство. Гражданите се обръщат срещу Европейския съюз. И това положение продължава независимо от различните финансови санкции, които бяха наложени. И аз ви питам, защо Европейския съюз позволява тези огромни данъчни измами, извършени от големите дружества в ущърб на държавния бюджет и на данакоплаците. Нуждаем се от европейски решения. Трябва да задълбочим Европейския съюз. Справедливостта трябва да възтържествува. Трябва да се създаде европейски механизъм за ранно предупреждение. Това е едно добро предложение и трябва да се движим именно в тази насока. Трябва да съсредоточим усилията си върху европейски институции за контрол, европейски механизъм за контрол за предотвратяване на укриването и избягване на данъчно облагане, като взима предвид и резолюциите на Европейския парламент също така. Обръщам се към вас, господин Галтери, лично. Можем ли, възоснова на вашите принципи, да се създаде конкретна пътна карта с набор от мерки именно в тази посока. Благодаря. Благодаря. Вие се вместихте в рамките на 3 минути. Сега ще дам думата на госпожа Певанш Берес. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги от националните парламенти, които са наши гости днес. Много важно е винаги да обменим мисли по подобна тема. Въпреки, че мненията не може да са различни. Въпроса за суверенитета по фискалните въпроси може да се разглежда по различни начини. Спомням си, ако мога нещо, което беше непрекъснато в новините, така наречената комисия ТАКС 3. Знаеме, че законодателството, което даде възможност за този случай, беше национално законодателство, прието в националните рамки. Обаче въз... последствията, въздействието беше далеч извън националните граждани, градници. А, тоест, а, а, когато става дума за национален суверенитет, трябва да погледнем какви са източниците на данъчното избягване и данъчните измами в страните членки. Искам три неща да споделя с вас. Първо, прави ми впечатление, че много често на ниво на страните членки, като че ли се над... има едно надаване. Имам предвид особено френско-германската инициатива по отношение на на облагането на цифровите платформи. Това би ни позволило да ускорим работата, но комисията, Европейската комисия, направи полезно предложение в това отношение. Същото се отнася и за данъците върху предприятията. И някои от нашите колеги в Европейския парламент споделят нашата мечта да работим по-тясно с нашите колеги от националните парламенти, за да може да излезем извън рамките на това, което съществува, концепцията на съвета, която концепция много често е неплодотворна по отношение на националния суверенитет върху данъчното облагане. Последното, което искам да спомена, което става дума за изпирането на пари, въпрос, който също ни занимава във връзка с данъчните измами. Съществува факта, че властите, било национални, било европейски органи, които се занимават с е, и разследват е, изпирането на пари, не могат да използват е, събраните данъчни данни. А това е много важен въпрос, който трябва да се опитаме да решим. И накрая трябва да кажа, че се радвам, че в рамките на триалога, който водим а, в рамките на нашия надзор, а, вървим напред, нещо, което ще ни позволи по-добре да се борим с изпирането на парите и а, данъчните измами. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Марникс фон Рай от Нидерландия. Благодаря, господин Галтери. На нидерландски името ми се произнася с Вон. Първо искам да кажа следното. Европейския съюз има доста сериозни доказателства за това, че се полагат усилия в посока борба с данъчните измами, укриването на данъци, избягването на данъци и прането на пари. ОИСР излезе с а, специална програма, но Европейския съюз задвижи изключително бързо проектите, свързани с тази програма и, и да, създаде съответното законодателство. Говоря за директивата за борба с укриването и избягване на данъци. Това, което се опитвам да кажа обаче е, че националните парламенти трябва да прилагат тази директива. Те го направиха. Въпросът е, има ли резултати? Едно е да създадеш законодателство, друго е дали то работи на ниво гражданите и какво виждат те от това законодателство. Материята, с която работим, е изключително сложна. Данъчните служби в различните държави членки имат нужда от съответния капацитет, за да могат да следят законодателството, да следят неговото прилагане и да следят явления от трансграничен характер. И именно там аз имам известни съмнения. Вярвам в Европейския съюз, но смятам, че трябва да бъдем реалисти. имаме нужда от обективни критерии, на базата на които да а, създаваме показатели. Не навсякъде данъчните власти са в състояние да прилагат разпоредбите. И още нещо. Обмяната на информация е нещо чудесно, а стига човек да може да я използва. Възможно е да има странични ефекти, за които законодателният орган не подозира или просто не е очаквал. Да вземем, например, данъчните становища – в резултат от а, обмяната на, на информация, те повече ли са или по-малко? И имаме ли повече прозрачност в резултат от всичко това? Благодаря. Благодаря. А сега думата има Матиас Мариса. Той е член на Европейския парламент. Obrigada, Presidente. Eu tentarei ser breve. Eh, partilho muito o que foi dito pela minha... Ще бъда съвсем кратка. Споделя много от нещата, казани от госпожа Берес и от е, докладчика във връзка с избягването на данъчно облагане. Наистина, данъчната политика опира до национален суверенитет – е невъзможно да има отговор, който да не почива на задълбочено сътрудничество между държавите членки. Трябва да отчетем, че сме справени пред един сериозен проблем, но това не е достатъчно. Не можем да търсим оправдания да не предприемем мерки по този проблем. Защото заради тези проблеми гражданите виждат проблеми в европейските институции. Редица комисии бяха създадени такс 1, такс 2, такс 3. Скоро ще гласуваме доклада. Комисията Панама 1, Панама 2. Не може да се каже, че липсват познания за съществуващите практики, че на това се дължи бездействието. А ами, напротив, говорим за огромен паричен ресурс. Печалби, които минават без данъчно облагане, заобикалят държавния бюджет и не стигат до държавния сектор в държавите членки. Трябва да има сътрудничество между различните държави членки, различните органи и конкретни мерки, за да се справим с тези проблеми. Хубаво е, че колегите от националните парламенти присъстват днес тук, за да се опитаме да постигнем напредък, да започнем да предприемем мерки преди да е станало прекалено късно. Благодаря. Тимо Харака от Финландия има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността за тази дискусия. Трябва да поговорим за истинските въпроси. Какво е, е мястото на данъчния суверенитет в рамките на международните проблеми с данъчната измами? Въпросът е, е за принципа на единодушието. Изискването за единодушие обаче е много важно за редица страни членки. Чухме категорични мнения тук в полза на данъчната и данъчния и бюджетен суверенитет. Но нека бъдем реалисти. Как да вървим от тук нататък? Търговията с емисии в Европейския съюз, примерно, е пример за такъв трансграничен проблем. данъчните проблеми възникват в определени страни им трябва да се решават там, където са възникнали в рамките на националните граници. Защото те имат отношение към конкурентоспособността на страната. Тоест, ние сме за национален данъчен суверенитет. Трябва да използваме собствените си ресурси да анализираме проблемите и съгласно резултатите от този анализ да видим как да подходим към общите европейски данъци. Примерно данъка върху финансовите транзакции или данъка върху финансовите дейности. Говорим също така за данък върху потреблението, за обща корпоративна данъчна услова – е, и тази обща корпоративна данъчна основа може да влезе в сила, ако средствата се събират е, и използват за постигане на общите ни цели. Е, не трябва да използваме механизъм на разпределение, който може да заплаши целият проект. Трябва е възможно да намерим решение, при което печелят всички 27 страни членки. Именно по този начин може да решим проблемите с общата корпоративна данъчна основа. Европейските данъци трябва да бъдат подкрепа на европейското взимане на решения. Председателят, приключваме този дебат. Благодаря на всички. Благодаря ви за прагматичността, за вашите предложения, но а, проблемите остават. Необходими са ни друг вид предложения. Защото всички предложения, включително предложенията за по-тясно сътрудничество, за по-ефективни институции – Имаме пет директиви вече за борба с данъчните измами и избягването на данъчното облагане, срещ за борба с изпирането на пари, но както виждате, резултатите не са обнадеждаващи. Искам да попитам колегите. Искат ли да получат а, а, сведения за резултатът от тази дискусия? Очевидно тук става дума за работа, която все още тече, т.е. не можем да заключим каквото и да било. Но като че ли доста от колегите подчертаха, че настоящата законова рамка просто е недостатъчна, за да можем да се преборим с данъчните измами, избягването на данъци и прането на пари. Тук, разбира се, не обсъждаме а, европейско право, което да иземе а, правомощията на националните власти. Но действително не можем да отречем, че настоящата рамка дори не може да предостави а, необходимите гаранции за защита на единния пазар. Националните бюджети също не са защитени. В това отношение смятам, че а, на европейско ниво трябва да се свърши още работа в ОИСР също. Ние в нашата комисия вярваме, че това е необходимо. Изобщо дебата като цяло за това как би трябвало да сработи политиката а, на економическия и паричен съюз и въобще на Европейския съюз е интересен. Трябва да намерим начин да запълним пропуските. И в момента а, предложенията, които имаме на масата за данъчното облагане на цифровата економика, за прилагането на рамката на директивите за а, борба с прането на пари. Всички те са изключително важни. Защото все пак става дума за а, средства, включително и от вашите национални бюджети. Не става дума само за бюджета на Европейския съюз, а и за вашите собствени бюджети. Всички губим пари от данъчните измами и избегването на данъци. Така че а, трябва да видим какво можем да направим, за да а, се справим с тези вратички. Така че а, следващия път можем да си поставим дори по-амбициозни цели а, с настоящото законодателство, а, да обсъждаме принципа на единодушие и така нататък. Но а, изключително важно е да приключим законодателни инициативи, които сме започнали. И искам да а, ви поканя а, да вземете отношение по становището на парламента за а, това как са подобрени а, законодателните норми за данъчно облагане. Защото наистина е важно да положим усилия в посока именно подобряване на рамката, за да се преборим с тези феномени. Кане ви да сформираме един силен съюз който са включени и европейския, и националните парламенти, а, да ни се чува думата а, и в а, ЕКОФИН, и пред а, националните ни правителства. Нека да се погрижим те да не забравят какво се опитваме да направим. Все пак, а, действително става дума за скандали, които не можем да оправдаем по никакъв начин пред нашите граждани. Говорим за а, малки и средни предприятия, предприятия, които също биват ощетени и така нататък. Въпросите са а, все спешни и надявам се, че този първи дебат ще спомогне да се придвижим в положителна посока. Благодаря на всички, които се включиха. Трябва да процедираме доста експедитивно, въпреки че темата беше изключително важна. Втората тема обаче е също е много важна банковия съюз голямо удоволствие за нас да посрещнем а, за първи път в мандата на този парламент Андрея Енрия, която е председател на надзорния съвет на ЕЦБ, както и Оливия Герсам, който е генерален директор на Генерална дирекция ФИСМА Ще ги чакам да се присъединят към мен на подиума. Междувременно ще кажа няколко встъпителни думи, както всички знаете. В парламента се върши голям обем работа, свързано с регулирането на банките. Току-що приключихме работа по пакет, свързан с намаляване на риска, който надявам се ще помогне. Смятам, че той е доста балансиран пакет и включва някои целеви стимули, а, които да окоръжат здравословните кредити в нашите економики. Приехме също така и пруденциалния предпазен механизъм, а, който а, смятам е по-добър в сегашния си вид. Ще чуем повече по въпроса след малко, но ЕЦБ действително се опитва да използва правомощията си, за да оправдае очакванията. В следващия парламент ще продължим законодателната работа по банковия пакет. Все още има доста, което ни предстои да свършим. Завършването на банковия съюз. Благодарение на този пакет за намаляване на риска успяхме да направим една важна крачка. Все още обаче третия стълб ни липсва, а именно а, общите гаранции на депозитите. Трябва да кажа, че когато а, говорим за банковия пакет, се оказваме в нещо като порочен кръг – много държави членки искат да а, задържат някои препятствия, за да намалят фрагментацията. От друга страна обаче се опитваме да завършим банковия съюз. Така че мисля, че осъществяваме напредък по отношение на намаляване на риска, но трябва да продължим нататък и по другите елементи в парламента. Надявам се дискусията да бъде а, оживена, но първо място вдигам, а, давам думата на а, съпредседателя господин Янко. Saw... Ще спести време. Видях, че има хора, които искат повече време. Да започнем направо с първоначалните изказвания. Андрея Ендрия. Добре е дошъл. Заповядайте. Благодаря, уважаеми председатели, уважаеми депутати от националните и Европейския парламент. За мен е чест да бъда тук на това междупарламентарно заседание, за да обсъждаме банковия съюз. ЕЦБ осъществява надзор над основните банки. Ефективността зависи от тясното сътрудничество между националните банкови органи и националните законодатели основните рискове пред Европейския банков сектор и след това ще посоча области, където има нужда допълнителна работа за засилване на банковия съюз. Преди кризата, в сравнение с преди кризата, сега капиталовите позиции на банките са много по-добри. Но все още има доста необслужвани кредити за редица банки, което се отразява върху капацитета за отпускане на нови кредити. Насърчава се активното управление на портфелите на обслужване и кредити. Препоръчват се предприемането на съответните мерки за справяне с проблема. Има нужда от мерки за подобряване на дългосрочната устойчивост на бизнес моделите. Рисковата среда в момента бележи подобрение, засягат, затягат се финансовите условия, намалява се променливостта. Банките планират Брексит. Завършила е процедурата по паспортизация на редица банки във връзка с Брексит или това ще стане факт съвсем скоро? Относно европейските банки, които извършват дейност в Обединеното кралство, става въпрос за бъдещите дейности сега на клоновете и оценка на риска на дейности на клоновете, което трябва да приключи до 29 март 2019. Много пъти изминахме, но банковия съюз не е факт и банковия сектор остава фрагментиран. Законодателните органи на национално европейско равнище трябва да изпълнят очакванията към банковия съюз. Приветстваме напредъка за намаляване на риска и усилията за постигане на окончателно споразумение по банковия пакет. Това ще е важен репер при постигането на банковия съюз и ще прокара пътя към Европейската схема за гарантиране на влоговете. Все още има пречки пред интегрираното управление на банков капитал и ликвидност, включително и трансграничния растеж. Това пречи на трансграничните сливания, които са необходими за намаляване на нужния капацитет в системата. Има нужда от по-голяма степен на хармонизация тъй като различните набори от правила в различните държави членки ненужно осложняват надзорните задачи и застрашава равнопоставеността. Това въжи, например, за оценките за пригодност. Много важно е да бъдат вкарани и инвестиционните фирми, подобни на банките, в механизма за преструктуриране. Това ще е много важно в контекста на Брексит и еврозоната. Приветстваме спогодбата от миналата година за общия предпазен механизъм по единия фонд за преструктуриране и механизма за осигуряване на насърчаване на ликвидността и платежоспособността. Липса ни обща рамка за ликвидиране на банки, която да осигурява гладък изход на основни банки от пазара, както е в САЩ, например. И на последно място, надзора върху прането на пари не е в ресора на ЕЦБ. Според последните е, данни е, има нужда от по-задълбочен европейски подход срещ, за борба срещу прането на избиране. Банковия съюз постига усилия за насърчаване на устойчивостта на банковия сектор, но не изпълнява очакванията за вътрешния пазар – Освен сътресенията в някои държави членки, банковия сектор действа като усилвател на сътресенията, така да се каже. Банковия съюз трябва да е основен приоритет за законодателните власти през идните пет години. Благодаря за вниманието. Благодаря, Андрея Ендрия. Оливе Герсан има думата. Uh, Благодаря, господин председател. Уважаеми е, дами и господа депутати, Искам а, да започна за следното. Добрата новина е, че вече имаме споразумение по банковия пакет с, <clears throat> с, съвета. И, е, това е най-доброто споразумение. Може да не е идеално, но най-доброто, което можахме да постигнем. Това е важно, защото то ще разчисти пътя за завършването на банковия съюз. Значи, този пакет включва също така и надзора, и преструктурирането, оздравяването на банките. Историята на банковото е, регулиране, е, както е, кое спомена, бе споменато, аз съм бил докладчик, има примери, други въпроси по банковото регулиране – а, значи става въпрос за намаляване на риска. А положението в началото на кризата не бе задоволително и както Андрея спомена, сега имаме система, която е а, така много по-солидна, отколкото по-рано. Но има още много работа. Въпреки, че нивото на рисковите а, капитали вече намаля много, по-малко от 4% е за Европейския съюз. Но разбира се, има разлики между различните страни членки. Комисията е предложила цялостен пакет за решаване на този проблем, чиято цел е да се намалят тези рискови елементи в нашите банки. Значи банковите правила, това е а, е, така основата, върху която стъпваме. Те са правила за всички 27 страни. А, на ниво на еврозоната, поради взаимосвързаността възоснова на единната валута и банковата система, е, мислим, че е необходимо да използваме тази основа за изграждане на общи структури. Тоест да действаме заедно въз основа на банковите правила. Тези банкови правила да се използват и от страните извън на еврозоната. Става дума за много важен пакет стабилизиране на еврозоната в условията на криза. Но банковият съюз, както Господин Андрея очертава от гледна точка на надзорния механизъм единствения механизъм за оздравителен механизъм, който господин Хилих е, ръководи, а показа преди няколко месеца, че нашата система за оздравяване и преструктуриране на банките в Европейския съюз работи в края на миналата година постигнахме напредък по отношение на единната предпазна мрежа, така наречен бекстоп. Това е добрата новина, но все още лошото е, че не е, работата не е завършена. И не е завършена вече близо 10 години след началото на работата. Значи съществува опасност да ни настъпи следващата криза, преди да сме напълно готови и не сме се подготвили за лошото време по време на периодът на добро време, ако мога така да кажа. Така че много важно е да постигнем напредък за завършване на архитектурата на Банковият съюз това отношение само мога да приветствам резултатите от среща на върха през декември, когато бе постигнат добър напредък в ключови въпроси за банковия съюз. Оздравителния фонд, предпазната мрежа, също така и желанието на страните членки, проявено за първи път от дълго време, да помислят заедно как да работят заедно за една обща схема за застраховане на, деп... на влоговете в Европейския съюз. Още много трябва да се направи, за да може да се създадат рамките, в които ще трябва да действаме, тъй като още се чуват значителни разлики между страните членки. Става дума не само за последователността на отделните стъпки, но също така какви са главните градивни елементи, които са необходими, за да имаме една стабилна европейска банкова система. Предизвикателствата, които са свързани с прилагането на това споразумение, също са значителни. И имаме възможност да действаме по този въпрос до юни, когато работата трябва да приключи много бързо. Комисията работи активно по всички тези въпроси по усъвършенстването на, съвремен, на сега приятата предпазна мрежа, също така изискването за ликвидността на банките. Работи работната група на високо равнище, която обсъжда следващите стъпки за европейска система за застраховане на депозитите. Значи това е работа и на тази група, но бих казал и на комисията. Като казвам това, още един път трябва да кажа, че нещата са неотложни. Не знаем кога ще дойде следващата криза, но сигурни сме, че тя ще дойде. И това са кризи, които се повтарят все по-често през последните 50 години. Виждаме как се бяха прияти законите за Левелича в други части на света, например. Банковата система общо взето е подготвена, но трябва да се направи още. И като имаме предвид какви са изискванията към банковата система, трябва да видим къде друга да съществуват рискове. И това е нещо, което предстои. Сега, за, какво е са основанията за приемане на защита на вложителите на, в Европейския съюз? А, това е ключово измерение на банковия съюз. А, значи, необходимо е това да бъде солидна система и послед, да има последователност. Тя да бъде готова да понесе редица удари и да бъде последователна, защото тя трябва да осигурява равнопоставеност и отговорност за колективно взетите решения при изграждането на банковия съюз. Наред с това, други мерки и реформи ще допринесат за последователността и ефективността на банковия съюз. Но това не е наша тема днес, затова няма да се спирам на нея. Благодаря. Благодаря. Господин Янко, искате ли думата? Да. Ще трябва да затворим списъка с желаящи се да се изкажат. Разбираме, че а, а, има доста неща, които са свършени, но в различните държави членки има и големи разговор, раз, разлики. А, Роберто Багнай от Италия има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на преждеговорившите. Един кратък коментар – стана дума за това, че намаляването на риска води към споделяне на риска, но това са два отделни етапа. Първо се заемаме с единия, след това процедираме към другия. Изглежда, че а, като предлагаме тази програма първо намаляваме собствения си риск, след това а, споделяме риска, който вие носите, което не би било много честно. Имам един много конкретен въпрос а, към господин Енрия. Той спомена, че е необходимо а, да поставим всички на равна нога. Но какво ще кажете за активите на ниво 2 и ниво 3 в бюджетите на европейските банки? Не ги споменахте, но а, за тях често става дума в а, контекста на дебата като заплаха за еврозоната. Това е моя въпрос и още един бърз коментар. Споменахте а, слабите нива на печалбите в а, а, банковата система – не бива да забравяме, че ниските лихвени проценти и а, други са е, необходими, за а, да можем да се справим с шоковете. Тоест, може би можем да се получим от тази структура, от тази характеристика в еврозоната. Благодаря, господин Николаос Торналитис от Кипър има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще говоря на родния си език, с ваше позволение. Финализирането на банковия съюз не би следвало да е само високопарни желание на хартия. Трябва да проявим политическа воля, за да постигнем напредък по основните нерешени проблеми, свързани с намаляването на нивото на риск и най-вече споделянето на степента на риск между европейските партньори. Абсолютно необходимо е да се постигне напредък по въпроса с създаването на общ фискален предпазен механизъм по единия фонд за преструктуриране и Европейската система за гарантиране на влоговете, така че вложителите да имат еднаква закрила, независимо от местоположението им. Трябва да спре този парадокс да имаме фискална политика на европейско ниво, а закрилата на вложителите да си остава национално задължение. Аз съм от една малка държава, която плати много висока цена за този парадокс. Заради финансовата и банковата криза. Днес сме в по-добро състояние да защитим банковия съюз, въз основата на солидарност и фискална отговорност. В това отношение мисля, че ще има един ясен, конкретен пример за европейска солидарност към гражданите на юг и на север, независимо от направените саможертви. Много от тях търпят все още лошите резултати от финансовата криза. Ние трябва да засилим проевропейските тенденции в контекста на европейските избори. Трябва да се противопоставим на тези сили, които са против Европейския съюз, нашия общ дом. Благодаря господин Ханс Михаел Бах от Германия. Herr господин председател. Според мен е, сме изправени пред е, основни предизвикателства, е, проблеми, които трябва да бъдат решавани. Предстоят избори за Европейски парламент. Много трудно ще бъде да удържим Европа заедно. От една страна имаме Брексит, не знаем какво ще се случи след него. Също така, свидетели сме на економическото въздействие на економически действия в целия свят. Световният ред се променя, изостават се старият економически ред, но не знаеме как ще изглежда новия – Говорим за многостранност, но САЩ, Китай и Русия като че ли се опитват да разделят света помежду си. И трябва да се справяме с редица рискови фактори. Проблеми, които трябва да решаваме. И трябва да си помагаме за да бъдем силни заедно. Могат да съществуват проблеми и с растежа, особено ако той намалее значително. Банковият съюз е много важен. Необходимо е обаче той да се изгражда върху здрави основи. Необходимо е да се опитаме да намалим рисковете, особено за банките, които са застрашени. Необходими са амбициозни мерки, за да може в крайна сметка да намерим решения, които да са приемливи за всички. Искането за европейска система за застраховане на влоговете има ключово значение за някои страни членки. На този проблем, на тази задача трябва да се гледа много най-сериозно. Трябва да се опитаме да решим проблема с лошите дългове и същевременно да осигурим по-голяма стабилност. Благодаря. И сега накрая госпожа Перванш Берес. Благодаря на различните говорещи, които се изказаха по Банковия съюз. Мисля, че не трябва да забравяме полуките от историята и поетите ангажименти. Имам чувство, че периодично пренаписваме някои етапи от историята, която вече е минала. И в момента, в който лансираме проекта за Банковия съюз, говорим още за 2012 година, юни месец. Тогава се предвиждаха три стълба, макар че така и не стана това – въпроса за гарантирането на влоговете се обсъждаше и то доста активно. Човек остава впечатлението, че като че ли пречките пред намаляването на риска стават все по-големи и по-големи. И че не може да се стигне до споделянето на риска. Трябва да отчитаме националните системи, както всички знаем. Ползата от подобни срещи е да видим контрапродуктивния ефект и политическото послание, което е изпратено. Когато е поет един ангажимент в името на солидарността и никога не е изпълнен, не се е стигнал до там – някои държави членки говорят за гарантиране на влогове и така нататък. Не съм запозната с правния ред, който да забранява да се налагат пречки на частните субекти от страна на държавни органи, за да се предотвратят проблеми. Така че, според мен, трябва да изведем дебата извън експертното ниво и да го поставим на политическа основа. Тоест, ако ангажиментите не са спазени и ако се искат непрекъснато усилия, говорим за нарушаване на договора, който води до разочарование и антиевропейски настроения, което не е в интерес на никой. Благодаря, господин Марко Валио от Европейския парламент. Благодаря. Когато обсъждаме банковия съюз, не можем да не говорим за намаляване и споделяне на риска. Това, което чухме, е изключително важно. Действително, трябва да а, мислим за намаляването на риска, защото финансовите рискове от второ и трето ниво непрекъснато водят до големи загуби за банковата система. Вторият стълб на банковата система все пак е базирана на защита на спестяванията. Не бива да го забравяме. И този тип инструменти за бъдеще наистина могат да се сблъскат с проблеми, когато става дума за гаранциите на депозитите. Знаем какви проблеми имахме в миналото. А, хората бяха в много сериозно положение. По отношение на влушаващите се кредити, има а, оценки, които са извършени, има една а, своеобразна конкуренция. В някои държави а, се справят, в други, като у нас в Италия, а, положението не е толкова розово по отношение на ликвидността и а, това не бива да се забравя а, в времето. Да не забравяме а, единния надзорен механизъм. А, получиха се трудности а, и банките имат а, затруднения, не, не успяват да реагират. Това е във връзка с а, изказването на а, председателя. Знаем какви бяха и последиците от ситуацията с BlackRock и резултатите от анализите там. Не казвам, че би било по-добре да интернализираме този тип оценки. Но от друга страна не искаме и те да са в ръцете на компании като BlackRock, които имат интереси. Благодаря. Искам да попитам, желая ли още някой да вземе думата? Явно не. Чухме въпроси, коментари. А, връщаме се сега към господин Енрия, който ще направи обобщение. Благодаря, благодаря за въпросите и коментарите. Първо, по коментара, който направи господин Баняй на мен винаги ми е било ясно, че поляризацията на дебата а, между намаляване и поделяне на риска не помага на никой, най-малко на самата дискусия. На европейско ниво а, много добре се справяме по отношение на създаването на пътни карти. Това го можем. Въпросът е къде а, искаме да стигнем – както казаха и други от преждеговорившите. А, необходимо е да видим крайната цел и междинните стъпки във всяка една област. Става ясно, че а, е необходимо намаляване на риска и има резултати в това отношение, като надзорния механизъм е, е ключов в това отношение. Ясно е също така, че на другия фронт също трябва напредък. Двете неща вървят ръка за ръка. Или поне би трябвало. Колкото до а, схемите за а, депозите, депозитите, не мисля, че някой а, възразява на виждането, че в края на пътната карта трябва да имаме европейска схема за застраховане на депозитите. По време на кризата обаче, на определен етап, чухме а, в някои определени държави притеснения по отношение на бенефициентите от тези схеми, които, а, както се оказва, са източвали средства във въпросните страни. И имаме европейско а, законодателство, което а, би трябвало да застраховат тези депозити, т.е. те би трябвало да се изплатят бързо. Но трябва да направим така, че наистина гаранциите да а, имат една и съща стойност в целия банков съюз. В противен случай ще се получи така, че в една държава депозитите ще имат различна стойност от депозитите в друга държава. Същевременно, трябва да увеличим взаимните гаранции и да се уверим, че рискът е под контрол. Това е много важно и нещо, с което ЕЦБ се занимава. В момента се финализират инициативи, свързани с а, предпазния механизъм на необслужваните, а, за необслужваните кредити и те са именно в тази насока. Колкото до активите на ниво 2 и 3, нека да а, кажа две неща едно гледайки назад и едно гледайки напред. Като погледнем назад, мога да кажа следното. Много усилия бяха вложени от механизма в тази насока, от надзорния механизъм. Европейския валутен фонд гледа към еврозоната и също смята така има акцент върху този тип портфейли. Миналата година през ноември беше направен стрес тест на базата на конкретна методика, свързана с липсата на ликвидност и тези а, активи. Именно активите на ниво 2 и 3. Ако погледнем напред, ще видим, че имаме още работа в тази посока – още повече, че ние вече се отдалечаваме от конвенционалните парични политики, които до сега сме провеждали и все още провеждаме. Пазарния риск а, и другите рискове ще стават все по-важни, т.е. подобни инструменти ще са голямо предизвикателство. Ето защо ЕЦБ планира специална кампания – за проверки, свързани с рисковете и оценките. Тоест, ще вземем предвид пруденциалната рамка и работата ни ще имаме в работната си програма дейности в това отношение през 2019 и 2020. Колкото до необслужваните кредити, няма да се съглася тук с вас. Идеята че трябва да отпуснем а, повече време, би означавала, а, че а, да се опитаме да помогнем на банките, но не съм сигурна, че ще се получи така. По-скоро е добре да се получим от опита в други юрисдикции. най-добре се справят с наследените кредити у нези държави, които а, действат бързо. Тоест, а, трябва да се опитаме да а, възвърнем статута на а, институциите, колкото се може по-скоро. Понякога става дума и за обществена подкрепа, за да може да се реагира своевременно. Но така или иначе, да се отлагат корекциите като цяло, по-скоро оставя банките в ситуация, в която те не могат да работят, те не могат да отпускат кредити, не могат да печелят. В общи линии са с вързани ръце. И накрая по коментара свързан с BlackRock. Отговорихме на едно искане от страна на германския парламент, от страна на господин Шойбле посредством германски член на парламента, както и на искане от Европейския парламент. Вярно е, че консултанти на BlackRock бяха засегнати от нашите стрес тестове. Те бяха на терен с нас и имаха достъп до информацията, но само на терен. Нека да не забравяме, че в рамките на а, тези институции, след като се приключи работата, а, информацията се публикува и обществено достояние, т.е. това не дава специално предимство на тези, които участват в а, съответното упражнение. Като казвам това, а, смятам също така, че е добре да увеличим ангажимента на подобни а, съветници. И по време на а, следващите а, стрес тестове ще се опитаме обаче да разчитаме повече на вътрешните си ресурси. Благодаря. Има ли друг желаещ да вземе думата? Да, благодаря. Съвсем набързо. Първо трябва да кажа, че всичко съм съгласен. Всичко, което каза Андрея до тук. Истина е, че работим сега въз основата на така наречената холандска пътна карта, прията през юни 2016 година. Имаме и други платформи за намаляване на риска. А, значи, Андрея е прав, като казва. А, трябва да преминем към втора, втория етап. Да се съгласим за това, което ни е необходимо един банков съюз, който да е в състояние да стабилизира еврозоната. Ако попитате господин Трия или господин Шулц, каква е целта, каква искате да бъде картината, примерно, през 2030 година – отговори ще бъдат много сходни, но ако ви питате как ще стигнем до там, мненията ще бъдат различни. Значи всички са съгласни за това, което е необходимо за стабилизиране на еврозоната по отношение на банките. Но въпросът е как да се решат тези проблеми. И тук възгледите са различни. Затова мисля, че трябва да видим какво искаме да постигнем, да изоставим така общите дискусии за намаляването на риска и да решим какви са елементите при едни е, рискови условия или при други рискови условия, какво искаме да имаме на лице. Да го решим това първо и после да видим в каква последователност ще вървим. Някои последователности може да се окажат невъзможни за изпълнение. Но трябва да имаме едно решение, което да бъде отразено в законите. Но още от сега да решим какво, към какво се стремим. А, ако а, значи, говорим колко важно е намаляването на риска, няма да можем лесно да преминем към споделянето на риска. Значи, това са а, проблемите, които трябва да решаваме и затова е, се надявам, че работната група на високо равнище ще може възоснова на направените до сега заключенията на декемврийската среща на върха може тя да намери решение. И накрая, съгласен съм с това, което Андрея каза. А, време е а, а, да решим въпросите с не обслужваните кредити и като че ли прекалено много внимаваме, внимание обръщаме на едната част на банковите баланси, която се отнася до дълговете. Значи да погледнем от друга и другата част на, на банковите баланси, значи оценката на активите. И именно това искаме да направим сега. Това е така по-ефтин начин а, да решим проблема и по-лесно да решим проблемите, които сме наследили. Имаме наследство и това наследство от миналото е различно за различните страни членки. Значи, е, някои мислят, че може да вскочим от един свят в друг като че ли, но това не е възможно. Едно време банките а, е, а, е, продаваха масово облигации на а, клиентите си, а, обаче сега а, трябва да вземем предвид това, което ще стане след това. Значи, това е, е, не, не правим в момента, а трябва да го направим, да се е, отървем от то, на, лошото наследство. Благодаря. Ще се опитам да обобщя. Е, имам въпроси към господин Андрея и към господин Валтиери. Ако обобщим това, което чухме днес, пред нас стоят две важни задачи. Първо, механизмът за гарантиране на влоговете и второ, диференцирането между на нуждите на различните страни членки. Ежедневно плащаме милион 1,3 милиарда. Плащаме също така 180 милиарда евро за технология, която произвежда енергия. Може би 200 милиарда ще бъде тази година а, сумата. Откъде идват тези пари? От, от банките. А какво а, а, поддържа този механизъм на субсидиране? Не може ли да споделим тези е, субсидии, защото банките са част е, от е, процеса. И това може би ще бъде решение за създаване на механизма за гарантиране на влоговете. А защото говорим, че страните не искат да участват в подобен нощ механизъм, но в крайна сметка плащаме огромни суми всекидневно. дневно Това е Значи най-скъпата сметка за енергия в целия свят, който Европейския съюз плаща. И плащаме, и ще плащаме за тази технология през следващите две десетилетия, всяка година. Благодаря, колега. И аз смятам, че дебатът беше изключително интересен. Споделям това, което казахте в заключителните си думи. Два бързи коментара. Съгласен съм с господин Енрия, че дефиницията понякога на споделяне и намаляване на риска по-скоро обърква, отколкото да помага. Това понякога, което наричаме споделяне, реално е а, намаляване на риска. Защото, както Адрея спомена, има задължение за гарантиране на депозити до 1000 евро и това е факт. Това вече съществува като норма. Трябва обаче да преценим а, за какво ниво на надежност говорим. Тоест, как можем да а, намалим вероятността а, да а, се оправя въобще до а, гарантиране на този депозит, до възстановяване. Тоест, дори да стигнем до един а, фонд, който а, напълно гарантира депозитите на базата на споделени ресурси, това пак няма да е ефективно, когато имаме криза като предходната. Защо? Защото няма доверие в, а, а, в, в, в, в този вариант. Тоест, всички сме съгласни, че а, целта е положителна, но в момента говорим за пътя. Какви дейности са необходими? А, говорим за а, намаляване на риска на съседите, например да речем, намаляване на риска в Италия или пък Германия и Франция, които обсъждат по-добра оценка на активите на ниво 2 и 3. Тоест всички трябва да се ангажират с намаляване на риска. Като междувременно обаче завършваме банковата рамка, защото това също е един вид мярка за намаляване на риска. И нещо за а, наследените кредити, смятам, че не, действително е необходим предпазен механизъм. Защото ако а, вземем един а, кредит, един рисков кредит, а, при който вероятността за изплащане е същата като при необслужен кредит, и заложим примерно срок от две години, това може би ще даде някакъв стимул за това една фирма да остане, да се задържи жизнеспособна. Тоест, в тази връзка един препазен механизъм ще подобри капацитета за управление. С акциите положението е по-различно. Колкото по-скоро някой желая да използва а, този вариант, то на толкова по, а, по-скоро трябва да, да бъде приложен и варианта. Тоест, то говорим за а, стимули които да а, ускорят а, прочистването на а, балансите в банките. И то с устойчиво темпо по отношение на необслужваните кредити. Колкото до групата на високо равнище, действително тя ще е на високо равнище, дано това да не отнеме от а, конкретността на пътната карта, която ще се създаде. Ние тук в Европейския парламент не успяхме да а, свършим своето, така че а, носим своята отговорност. Не можем да обвиняваме а, съвета. Аз не бях сред тези, които възразиха на тази мярка, но все пак се надявам а, да се постигне някакъв, а, някакво съгласие и в краткосрочен план да запълним пропуските в законодателната си рамка. Дано да успеем. да а, премахнем пречките към банковата интеграция. Не говорим тук за а, универсални а, мерки, говорим за това да се движим напред, да има трансгранична интеграция, защото трябва да прекратим този порочен кръг между завършването на банковия кръг и допълнителното фрагментиране. Смятам, че в следващия мандат трябва да се опитаме да работим паралелно по тези две неща. Благодаря на всички. Надявам се, че когато следващия път се срещнем отново ще а, бъдем на едно по-друго ниво, ще имаме напредък. Искам да благодаря на господин Гарсан и господин Енрия, на всички вас и на съпредседателя. Също така искам да ви информирам, че а, ще имаме прием и вечеря в Дума на европейската история, като домакини ще бъдат Европейския парламент и Румънския парламент. Благодаря от мое име. Искам да отправя благодарности към служителите, най-вече към преводачите за отличната работа. Желаем ви приятна вечер. Чакаме ви. Дойдете отново утре.